Otwieram posiedzenie Komisji Rolnictwa. Откривам заседанието на комисията. Най-сърдечно добре дошли на всички. Ще започнем с приемане на дневния ред. Искам да потвърдя, че заседанието на нашата комисия, предвидено за утре, е анулирано. А поради отпадането на три точки от дневния ред, които бяха предвидени за утре. Размяна на, размяна на мнение с представители на италианския парламент. Нашите италиански гости имат друга покана и нямат възможност да присъстват на нашето заседание точка 13 и 14. Това са законодателните проблеми за клонирането. В резултат на решение взето от председателския съвет за процедурата по член 55 от правилника, където се предвижда съвместна работа на нашата комисия с комисията ЕМВИ, също отпада. А сега минаваме към втора точка на дневния ред. Одобрение на протокола от заседанието 6 и 7 октомври 2014. Ако няма възражения по протокола от това заседание, смятам, че той е прият. Днес нашето заседание се предава пряко по интернет. Искам да напомня, че имаме превод на 19 езика, с изключение на а, естонски, литовски, малтийски и словашки. Сега четвърта точка на дневния ред. А, това е гласуване на автономните търговски преференции за Република Молдова. Господин е, Ребека е докладчик. Веднага преминаваме към гласуване. Резултатът от нашето гласуване ще бъде предаден на комисията Инта. Одобрението в комисия трябва да стане тази седмица. Иска ли докладчика да каже нещо. Имате ли забележки във връзка с предстоящото гласуване? Нямате забележки в такъв случай. с моите, заедно с моите колеги сме внесли изменение и бих искал да го представя накратко. Бих искал а, а, да напомня, че средствата деблокирани а, а, се оказаха недостатъчни и а, а, ставаше дума за намаляване на митата, но това фактически може да отежни положението на европейските фермери. Става дума за изменение в полза на европейските фермери. Благодаря ви. След това кратко обяснение можем да преминем към гласуване. гласуваме по предложение за регламент на Европейският съвет за автономни търговски преференции за Република Молдова. Господин Бонано, имате думата. Благодаря. съгласен съм с това, което каза колегата Феранд за отлагане и а, във връзка с ембаргото за, наложено на Русия, европейските фермери ще платят цената за него. Въпреки действията на господин Путин. Европейската комисия взима решения, които излагат на риск гражданите. Всички ли ще обясняват едно по едно измененията? Ако всичко правят това, няма никога да свършим работа. Нека да гласуваме. Мога ли да говоря или не мога да говоря? Не. А, винаги а, винаги сте бил проблем. Да, вие сте, вие сте проблема. Не мога ли да продължа с изказването си? Искам да... Мога ли да завършам това, което започнах да казвам? А, а, а, мисля, че след Става дума за, ставаше тема за процедурен въпрос. Не можем сега да почнем дискусия по този въпрос, гласуваме измене, измененията. Може би не сте разбрали точно за какво става дума. Мисля, че правилата а, трябва да се спазват от всички. И онези, ако кои искат думата, трябва да изчакват да им я дам. И сега, след първоначалните обяснения на депутата, вече сме достатъчно информирани, няма нужда от дискусия, продължаваме с гласуване по първа точка. Не, аз исках да говоря за регламента, по който ще гласуваме, ако нямате нищо против, казва а, господин Блонано от залата. А, а, това е, това е срамота от санитарна гледна точка. Тук сме да работим обаче, господине, не за да приказваме. затваряйте си устата. А, всичко това не е особено здравословно, затова моля ви мълчете. А, е, и ако обичате да се държите както следва на заседанията на комисията. А, всички, които са а, за, моля гласувайте. Това е по първото изменение. Против, въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме второ изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Трето. За? Гласуваме с дигане на Река. Против? Отхвърля се. Отхвърля се. А сега гласуваме върху проекто становището с направените изменения. Гласуваме електронно. ако някой не си носи картата, моля да се обади. Давам ви няколко секунди да извадите картите си. Пристъпваме към гласуване. Гласувайте, моля. Напомням още един път. Гласуваме с картите. Прекратете гласуването. Искам да помоля координаторът да провери броят на депутатите. Има един повече от НП, един повече от социалистите. Ако обичате, направете необходимата корекция. Благодаря. Ето и е, резултатите. 35 гласа за, 5 против и 2 въздържали се. Благодаря на всички. И още един път повтарям. А, а, смятам, че а, е ненужно а, да се казват силни думи а, и по време на пререкание на заседанието на комисията. Сега минаваме до следващата точка от дневния ред. Това е изслушване за продукцията био и обозначението, етикетирането на биопродуктите. Имам удоволствие а, да открия изслушването за а, новите предложения за регламента за биологично, биологично производство и неговото етикетиране. Организираме това изслушане в рамките на подготовката на законодателен доклад, за който доклад, че е господин Хойзинг. Ще трябва да изчакаме минутка, за да може всички поканени да вземат местата си. Може да, седнете на мест, празните места, за да не стоите прави. Ето, ще ви помогнат разпоредителите, за да намерите място. А сега искам да кажа добре дошла на госпожа Пети Кайнен което отговаря за становището в комисият ЕНВИ и за госпожа Май, която е докладчик за становището от страна на Комитета на регионите. В папките си имате списък на участниците в изслушването. Добре дошли на всички експерти. Ще ги представя кратко в пореда, по който ще взимат думата. Добре дошли на всички експерти. И най-напред ще дам думата на господин а, Хойзинг. След господин Хойзлинг ще дам думата на госпожа Кайнен и на госпожа Май от комисията МВИ, едната от комитета на регионите и другата. А сега, господин Хойзлинг, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми давате думата. Радвам се, че към нашето изслушване е проявен жив интерес. А, несъмнено, поради първоначалното предложение на комисията, което беше направено през май, да бъде изцяло преработен регламентът. Нещо, което породи оживен дебат Наистина необходими са сериозни промени и то а, с оглед на практическите резултати. Е, имаше критика по време на публичния дебат. А, ставаше дума за вредните вещества а, във връзка и производството на биопродукти. И тук има някои сериозни проблеми Необходимо беше да се отговоря на въпроса, струва ли си да се опитаме да подобрим от, още повече а, производството на биохрани. А, но необходимо е някои а, неща да бъдат а, дефинирани по-ясно. Например, понятието регион – трябва да знаем какво точно имаме предвид под региони, в това във връзка с работата на регионалните организации. И тук също се сблъскваме с проблеми, проблеми и за парламента, защото става дума за делегирани актове. Където нещата не са безпроблемни. Тъй като комисията като че ли иска да си остави малко повече пространство за маневриране. А нещо, което не е обязателно прекрасна идея. А също така а, съществува въпроса откъде могат а, да се внасят отвън определени продукти. А, въпросът а, е много важна част от регламента е, и с него се струва е, да се занимае много внимателно. Всички знаят, че има нужда от съвършенстване на законодателството, но е, търсене на суровини и внасянето им от друга да няма да реши проблема. Трябва, разбира се, да се преразгледат критериите и правилата за биопроизводството. Там също съществуват редица въпроси. Трябва да бъде по-лесно за производителите да преминават от един вид към друг вид производство. Зеленото, зеленото селско стопанство или биопроизводството трябва да бъдат, не трябва да бъдат свързани с проблеми. Именно парламентът е на ход, съветът обсъжда проблемите, но ние трябва да направим предложения, които отговарят на нуждите на производителите и на потребителите. Трябва също така да действаме бързо, тъй като въпросът е много важен. Благодаря. А, и сега а, този важен проект а, е, е, е, е характерен е, а, характерно е социалното, много важното социално изменение на този а, проект и затова е и такъв голям интерес имаме към него. И сега, както обявих и по-рано, ще, ще дам думата на представителката на Комисията по въпросите на околната среда, докладчика госпожа Пети Кайнен. Тук ли е госпожа Пети Кайнен? Да. Имате думата, госпожо. Още един път ви казвам добре е дошла. Имате думата. Много благодаря и аз. Благодаря и за тази е, съвместна организация на изслушването. Комисията Агри бе един изключително целен сътрудник за нас. Знам, че пазарите на органична земеделска продукция растат в момента, популярността им расте и селските стопани имат нужда от помощ, за да могат да гарантират приходи за своето замеделие, което пласират в собствената си страна и вън от нейните граници. От друга пък страна е интересът на, производ... на потребителите да потребяват земеделска продукция с здра... здравословен характер и проверен происход. За мен едно от най-важните елементи тук са именно елемента на контрол, инспекция и гаранция, че измамите ще бъдат избегнати. Европейските селски стопани полагат усилия в тази посока и отговарят на всички изисквания на увеличените по своя брой проверки. Но това, което все още остава да свършим е да затегнем контрола, когато земеделската продукция представлява внос от трети държави. Всички си спомняме за скандала с конското месо. Подобно може да се случи и с друг вид земеделска продукция, която така трайно да пострада. Не доброто и име да пострада. Надявам се, че заедно можем да изработим следващите стъпки по изработване на нашата обща политическа позиция по този въпрос, където особено да подчертаем необходимостта от надежни вътрешни проверки за качеството на органичната земеделска продукция нашите изисквания, регламентите, които в момента са в действие, ясно оказват от какви трябва да бъдат изискванията. Сега смятам, че трябва да отидем още по-далече и да въведем вътрешна експертна оценка на процедурите. Това ще привнесе достатъчен елемент на прозрачност и отчетност отчетността е важна, когато тя идва от самите производители, но става още по-надежна, когато и външни експерти я удостоверяват като такава. Същото се отнася и за фирмите, например, които освен собствения си вътрешен счетоводен персонал имат и външни експерти счетоводители които да удостоверяват балансите им. Нещо друго, което искам да поставя на обсъждане и с което смятам, че трябва да се занимаем също така, е следното. Органичното земеделие трябва да бъде повсеместно или може да бъде част от селското стопанство за тези, които биха искали да го практикуват. Въпросът лесно се поставя, но трудно се намира отговор. Как, в каква пропорция да бъде органичното земеделие? Има по повод на посадъчният материал – тук също трябва да гарантираме контрола и надежността на пазарите, откъдето идват семената и другия посадъчен материал. И тук има възможност за популяризиране и по-широко внедряване на органичните практики на производство. Следва да решим в коя от съществуващите директиви или в кой от съществуващите регламенти да включим разпоредби по този въпрос. Други пък въпроси, по които се надявам също да постигнем споразумение и да еди и единни дефиниции е въпроса за хуманното отношение към животните защото органичното земеделие е свързано и с това, с качеството, което се поддържа от началото до края на хранителната верига. Това разбира се с подробности, както казах в началото. И с течение на времето ще изгладим съществуващите различия и ще стигнем до единни дефиниции. Също така искам и аз да потвърдя казаното от прежде говорившия, че делегираните актове са една възможност за това. Благодаря ви. Очаквам коментари от ваши страна и се надявам отново плодотворното ни сътрудничество да продължи в бъдеще. Благодаря. Много благодаря. И сега бих искал да дам думата на, господа, на госпожа Майш, която е докладчик от е, Комитета на регионите. Имате думата за кратко изказване. Ehm, Много благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа евродепутати, благодаря ви за поканата да изложим нашето становище по този въпрос. Аз съм член на Комитета на регионите, но също така заемам и други длъжности, но като член на Комитета на регионите ви информирам, че на пленарното заседание, което тече тази седмица, е предвидено гласуване по точно този въпрос утре. Това е въпросът е наистина важен, защото отзивът, отзвукът ще се почувства във всички части на Европейският съюз. Имаме някои бележки, що се отнася по-точно до начина на прилагане. Седем са нашите бележки. Първо, така нареченото паралелно земеделие. Бихме искали да сложим край на тази практика. Има региони, където 40% от селските стопанства от фермите са смесени. Предложението на комисията не предвижда мерки по този въпрос. Друго нещо, което, с което не сме съгласни е срока, който предлага комисията за преминаване към екологичен посадъчен материал и семена. Ние бихме искали да има по-стриктни правила за производство и контрол на тези органични съскостопански продукти. Ако нямаме ясни правила, ще объркаме потребителите. Друго нещо, което искаме е именно изследване на остатъчните, на остатъците, на отпадъците от тези сълскостопански продукти. Не би било сериозно да смятаме, че селските стопани е, работят, в не, работят и произвеждат своята продукция в нещо като вакуум. Отпадъчният материал се освоява от друга от друг ресор на економиката. Друга бележка е свързана с, от наша страна е свързана с административното бреме. Например, на някои селски стопанин, чиято ферма е на 5 възлиза на 5 хектара. Например, 5 хектара за Холандия или за Испания не са, а, са голяма площ, но във Франция 5 хектара пазбища особено не е нищо. Така че тук няма защо да предлагаме един единствен критерий а да отчитаме регионалните, спе, регионалната специфика и по-скоро да се водим от оборота, а не от площа. По-нататък, следваща точка, преговорите, търговските преговори с трети страни. За нас е изключително важно те да бъдат прозрачни, и да не налагат дискриминационно отношение към един или друг сълскостопански продукт, качеството и удовлетворението на потребителя. Това трябва да бъде водещата ни, водещата ни амбиция. Следваща точка – контрола годишен, годишният контрол трябва да бъде водещото начало, а не а не неясни мътни критерии за евентуална оценка на риска. Реален контрол ни трябва. Господин председател, няма кой знае какво повече да добавим, освен тези седем точки, които ви изборих. Ако имате, разбира се, въпроси, съм тук, за да отговоря с най-голямо удоволствие. Желая ви приятна работа и успех, ако регламентът наистина бъде разписан правилно, резултатът ще бъде задоволителен. Ако ли не, точно обратното ще свие в търговски смисъл този раждащ се сега пазар на органични земеделски продукти. Благодаря. Много благодаря. Благодаря за изложението що се отнася до докладът на Комитета на регионите, наистина той ще бъде от изключително важен за развитието на това земеделие. И както ви казах, минаваме към изслушванията на нашите експерти. След техните презентации ще имаме време за въпроси и отговори. И така, първият панелист е господин Феликс Принц Тю Любенштейн. Заповядайте, имате думата. Зеленым часом. Bardzo proszę, panie doktorze. Danke sehr, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordneten. Благодаря. Дами и господа, уважаеми депутати, за мен е удоволствие, че имам възможност да говоря днес тук пред вас и да ви представя позицията на германският сектор за биологично производство. Бяха ми поставени няколко въпроса и ще се опитам да им отговоря. Първия въпрос е какво е общото невиждане по въпроса. Дали биологичното производство може да стане альтернатива за цялото земеделие или трябва да остане малък сектор за ангажиране с този въпрос фермени и за хора, които имат висока покупателна способност. Тук могат да се включат всички наши земеделски системи, дори океаните. Всичко това е включено в биопроизводството. Научните изследвания показват, както и много от проучванията, че именно това е пътят, който трябва да следваме. Има обаче, има по-високо търсене, отколкото е предлагането в момента, което означава, че съществува потенциал и все още не сме го освоили. Регламента на Европейския съюз трябва да се страни към развитие на биологичното земеделие като цяло, а не като ниша само. Разбира се, за да се запази доверието към биологичното производство и за по-добро наблюдение върху него, не трябва да има смесено производство. Това обаче трябва да се прави поетапно. Има конкретни а, случаи, например научно-изследователните институти, които също трябва да бъдат взети предвид. Има държави, където се избягва смесеното производство. Ние имаме биопродукта, ако бъдат изпълнени определени условия, свързани с производството му. Това е подход ориентиран към следването на определена процедура. Фермерите трябва да не се допуска обаче фермерите да отговарят за неща, за които те не, нямат а, а, вина. Затова ние отхвърляме, че се предлагат прагове. Например, има растения, които могат да поглъщат много други вещества. Дори в нашия регион, който е отдалечен, тези вещества се поглъщат и понякога се надвишават пределните стойности от 0,001 мг на килограм. ако има купувач, който произвежда ментов чай, неговият продукт, който стига до магазините, може да бъде проверен и ако тази пределна стойност не е спазена, тогава цялата партида може да бъде върната. Така че не може да вземате стока от мен, защото съм над прага с това е свързан определен риск. Освен това може да има и концентрация в преработката. Така че в нашето производство това е нещо, което може да ни изтласка от биопроизводството. Може би то е, ще е подходящо само за онези, които живеят на острови. Могат да се използва лостове, принципа на потребителя. Например, може да спазите пределната стойност, но можете да заведете дело срещу вашия съсед. Вие можете и да получите обещетение от съда, но няма да можете да пласирате виното, което произвеждате. И така, как може да се накарат фермерите да преминат към биологично производство, а, ако а, това означава, че често трябва да се сблъскват с а, правосъдието и че могат да бъдат изправени пред съда това не е реалистичен път за решаването на проблема. И това е въпрос, който трябва да бъде решен с онези, които употребяват подобни вещества. Разбира се, тези остатъчни вещества трябва да бъдат следени. Има вземане на проби, които се анализират. Що се отнася до системата за наблюдение като цяло, добра идея, че вече имаме една а, много широко разпространена система за наблюдение на биологичното производство, много по-широка система, отколкото в традиционното земеделие. Що се отнася до риска, той също трябва да се отчита при наблюдението. Но а, когато няма риск, например, в а, системата на търговията на древно, където няма допълнителна преработка на а, продуктите, може да се а, вземат по-малко проби. Можем да продължим това наблюдение, както каза господин Хълзлинг. Няма да е добра идея тази система да се наложи повсеместно, а да имаме една специализирана система за наблюдение върху биологичното земеделие. Разбира се, ние трябва да сме а, убедени, че нези стоки, които пристигат от третия страни, трябва да спазват изискванията за биологично производство. Но в развиващите се страни понякога на това се гледа по много по-различен начин, отколкото ние гледаме на въпроса. Така че трябва да има механизми за наблюдение в тези страни. Иначе няма да има смисъл за налагането на нова система, ако липсва такъв мониторинг. Що се отнася до семената и до посадъчния материал в Германия, що се отнася до банката с семена, там ние много държим на прозрачността има стимули също да за производството на биологични семена. Имаме и успехи в това отношение. Имаме специализирани реколти, използването на биологични семена нараства непрекъснато. Що се отнася до фуражите, ние използваме някои традиционни видове, но ограничено. Цените обаче нарастват, защото предлагането е по-слабо, така че е по-интересно за производителите на биофуражи да произвеждат такива фуражи. Ние трябва ясно да подчертаем, че се нуждаем от достатъчно биологични протеинови култури, за да могат да се хранят животните с такива биопротеини. Тук е необходимо да се извърши научно изследване. И на последно място, относно делегираните актове, това, което е решаващо, е, че стълбовете на биологичното производство трябва да се съдържат в основният правен инструмент. Производителите на храни трябва да са наясно какви процеси, какви съставки могат да прилагат. Също и за наблюдението на биологичното производство и за участието на производителите и на съответните органи. Целта е да имаме безопасно биопроизводство. Разбира се, има правила, които трябва да се адаптират към съществуващата реалност, както и на новите резултати от научните изследвания. Всичко това трябва да бъде изяснено, да е ясно доколко далече може да се стигне. Но се предлагат доста делегирани актове, доста неясноти има. Ето защо е толкова важно всички правни актове да бъдат добре огледани от всички страни, и да се види дали тези делегирани актове са приложими и полезни. Обсъжданията по регламента показват и става все по-ясно, че необходимите подобрения и до развиването са наложителни. Когато говорим за производството на биохрани, Трябва да се съобразяваме с съществуващите структури, защото така няма да има толкова голяма неяснота, няма да означава, че започваме от нулата и създаваме една изцяло нова система. Ние трябва да използваме това, с което вече разполагаме, вместо да създаваме изцяло нова система. Ние сме направили много конкретни предложения и призоваваме парламента да се позове на свършената от нас работа. Общата ни цел следва да бъде производството и търговията с биологични продукти да са подходящи за ползване и да бъдат истински модел за устойчив бизнес. Благодаря ви. Сега давам думата на вторият ни експерт. Бих е, искал да ви помоля След това искам да помоля нези, които искат да поставят въпроси в първия кръг е, въпроси и отговори, да заявят своето желание сега. по време на втория кръг въпроси-отговори. и Унези, които не са имали възможност да зададат въпрос, ще имат предимство. Искам сега да приветствам с добре дошъл господин Юрн Сандерс. Той е следовател в Федералния научно-изследователски институт за селските региони горското стопанство и рибното стопанство в Германия. Имате думата. Дами и господа, аз също искам да се възползвам от тази възможност да, да направя някои коментари и да представя гледната точка на един изследовател – ние сме направили оценка на проекто регламента. Ние се опитваме да видим в каква степен сега съществуващите правила могат да имат ефект при изпълнението на задачите, които сме си поставили. Целта е да гледаме към бъдещето, да се създаде една рамка, която да бъде от полза за биологичното земеделие през следващите десетилетия и да съдържа възможности за растеж. Следва да имаме всичко това предвид. На следващо място е важно да имаме предвид, че този регламент е само един инструмент, който цели да се насърчи биологичното производство в Европа. Други важни въпроси са научните изследвания, комуникациите и прочие. Ако ние искаме да развиваме биологичното производство, тогава, според мен, е много важно да помислим за други инструменти, за други мерки. На базата на нашия анализ можем да кажем, че е необходимо да имаме една последователна политика, която да отчита колко важно е биологичното производство. Това е важно за целият отрасъл, разбира се. На следващо място трябва да се има предвид, е, че ако искаме да насърчим биологичното производство в Европа, тогава трябва да работим заедно. Всички заинтересовани страни в е, Европа, които сега работят в отделните държави членки, в отделните региони, трябва да обединят усилията си. Аз е, разбирам, че европейските институции се занимават на първо място с европейското законодателство и че държавите членки имат своя гледна точка. Но това ли ни е необходимо, за да постигнем целта? Ако искаме да насърчим действително биологичното производство, според мен, трябва да имаме една стратегическа рамка, която според мен липсва. Такава стратегическа рамка ще ни позволи от една страна да се лансират различни политически инициативи, е, елементи, които да бъдат е, обвързани. Ако искаме, например, да променим е, правната уредба, бихме могли да кажем, че трябва да се направи допълнително проучване и това да бъде предвидено в програмите за научни изследвания. Тази рамка ще направи възможно да разговаряме с всички заинтересовани страни, които отговарят за насърчаването на биологичното производство и да видим какви са споделените принципи в сферата на биологичното замеделие, какви са ценностите, какви са целите на биологичното земеделие в Европейския съюз като цяло и в отделните държави членки и региони. Трябва ясно да заявим какво имаме предвид от развитие, от разширяване, от растеж. Като цяло, можем да кажем, че комисията е публикувала вече своето предложение, което обаче е подложено на сериозни критики. В Германия сме критично настроени относно големия брой делегирани актове. Това е нещо като черна котия, не знаем какво да очакваме от тях. На следващо място какво да се прави с всички изключения и тяхната продължителност на действия, както и за пределните стойности. В биологичното земеделие има един основен принцип, а именно, че трябва да се избягват външни източници. И ако имате нужда от външни ресурси, тогава трябва да се обърнете към друго предприятие за биологично производство. Трябва да се отговорим на въпроса дали искаме да следваме този принцип, въпреки че това понякога може да е болезнено. Трябва да заявим, че съществуващата правна уредба е твърде слаба. Формулировките не са достатъчно строги по отношение на семената, например. В Великобритания между 2007 и 2011 година има 120% увеличение на изключенията за пшеницата и площите засети с пшеница са намаляни, намалели за този период. Това може да се разбере, защото традиционните семена са по-ефтини и липсват, липсват стимули да се премине към биологично производство. Европа обаче е доста разнообразна, що се отнася до достъпа до подобен род е, семена. Ако имаме една е, обща система, е, ние няма да можем да обърнем внимание на това многообразие. Трябва да имаме предвид регионалните стратегии. и заинтересованите страни в регионите да видят по какъв начин могат да постигнат целите. Едно е ясно. Ако искаме да постигнем целта си, тогава трябва да има оказване на по-силен натиск върху заинтересованите страни, както и да имаме предвид, че подобен натиск не трябва да води до доста не, неудачи за тях. Ние не бива да вредим на този отрасъл. Относно изключенията, тук също има доста големи разлики между отделните стопанства и ресурсите, с които разполагат. местни и регионални видове семена може не винаги да са на разположение. Що се отнася до протеиновите фуражи, ако искаме да достигнем до 100% твърде бързо, тогава пазарът може да не може да реагира достатъчно бързо и в резултат да се увеличат количествата внос от Азия. Когато говорим за тази цел от 100% използване на местни семена, това може да доведе и до високи разходи. Според нашия анализ, потребителите разбират какво означава биологичното земеделие, но когато нещата опитат до конкретните правила, тогава потребителите не ги разбират. Така че трябва да се запитаме дали те ще са готови да платят по-високата цена. Това, което искам да подчертая е следното. Ако се освободим от тези изключения, ще има положителни и отрицателни ефекти. Ако се освободим от тези изключения, ще трябва да платим определена цена. Считам обаче, че тази цена все още не е достатъчно ясна. Не е ясно кой какво ще трябва да плаща. Не знаем какви ще бъдат допълнителните разходи за държавите членки, ако държим на тези 100%. Затова считам, че ще е необходимо да получим по-конкретни данни, да получим повече информация за разходите и да направим анализ на ползите и разходите, за да преминем по-нататък. Друг аспект е свързан с вещества, които не са допустими в биологичното земеделие. Чухме, че това преминава от контрол върху процеса, върху контрол върху производството. Доколкото разбирам обаче, се предпочита процеса в органичното земеделие, следването на този подход съществуващите правила трябва да се хармонизират, за да се подобри доверието на потребителите. на настоящия етап е трудно да се разбере защо в Европа имаме такова многообразие. Само 4 от 13 държави членки а, имат правна уредба, що се отнася до остатъчните вещества и наблюдението върху тях. Както каза господин Ловенштайн, наблюдението, което се осъществява, цели да се види дали има процес, който не е довел до замърсяване. Що се отнася до потребителите, тук искам да поставя един въпрос, който се отнася по-скоро до дългосрочната перспектива и доверието на потребителите, дали то е поставено под въпрос. Ако тези остатъчни вещества създават проблем, това засяга не само биологичното земеделие, но цялото земеделие. И ако тези остатъчни вещества създават проблем, тогава защо има такова голямо увеличение на търсенето на биологични продукти 56% през последните години, въпреки някои скандали, които бяха на лице. Смятам да спра до тук. Ще имам възможност при отговорите на въпросите да кажа нещо допълнително. А, много благодаря а, за този доклад. Искам да ви осведомя също така, че днес имаме удоволствието, а, че, че тук присъстват представителите на организациите Копа Кожека, Международната федерация на движението за биологично земеделие. И а, първо ще дам думата на господин Усул Копа Кожека. Благодаря, господин председател, дама и господа депутати. Благодаря, че ми давате възможност да се изкажа тук. Аз представлявам биопроизводители и европейски кооперации. А трябва да кажа, че имаме голям ръст на потреблението на биопродукти и известна стагнация на конверсията към биологическо производство и на вноса. Въпросът, който се поставя е как да отговорим по практически и технически начин на тези предизвикателства. Искаме ли да бъдем лидери в биопроизводството в европейското общество, а също така и да насърчаваме природосъобразно и качествено земеделие, като запази многообразието в европейското земеделие. Защото в различните региони развитието на биопроизводството не е едно и също. Това са въпроси, на които трябва да отговорим. Ако да, ако наистина имаме подобни амбиции, трябва да имаме резултати по отношение на заетостта, по отношение на добавената стоеност и трябва да решаваме проблемите на всички региони на Европа. Представяме най-малко 220 хиляди производители, но това са само 5% от европейските земеделци. Искам също така да настоя по един важен въпрос – трябва да е, избегнем е, е, някои дейности, отклонения в най-интензивните земеделски области, особено в областта на зърнопроизводството. И затова имаме значи, нужда всички наши земеделци да бъдат готови да реагират в контекста на интензификацията на земеделието, за да бъде възможен прехода към биологично земеделие. Бихме искали да запазим техническите средства, за които се правят изключения, особено настояваме върху смесеното производство, защото а, това е една цел, която заслужава да бъде подкрепена. Също така възможността за производство на, а, на семена, на разплодни животни, а, за да може да използваме а, биологическите ресурси. А, а тук нещата също така еволюират, а, както го подчертаха колегите, и ще имаме достъп до нови ресурси в това отношение. Трябва също така да се подчертае необходимостта от контрол. И ние подкрепяме предложенията на Европейската комисия в това отношение. Благодаря. Благодаря. Господин Плакер, имате думата. Уважаеми господин председател, дами и господа, благодаря за възможността да участвам в този дебат като представител на биопроизводителите. Още самото начало ние призовавахме сегашният регламент да бъде преразгледан и доразвит. Направили сме предложение за различни глави от регламента, по които е необходимо спешно да се направи нещо. Примерно, птицевътството. Давали сме мнение за Европейската комисия за това как поетапно трябва да се развива този процес. Чрез срещи с фермерите, с търговците, но също и с включване на потребителите, които искат да получат повече биологични храни. Някои искат да се прави революция в биопроизводството против желанията и интересите на заинтересованите страни биопроизводителите отхвърлят подобна революция и призовават Европейската комисия да формулира нови предложения, а евродепутатите и Европейският съвет ще направят необходимото за усъвършенстване на предложенията. Трябва ясно да се покаже защо тези предложения няма да постигнат нашите общи цели парламентът, пък и съвета трябва да решат дали искаме да коригираме това, тези предложения с внасянето на хиляди изменения, нещо, което според нас не е възможно. Надяваме се, ще има плодотворно сътрудничество между трите европейски институции и ще може те да предприемат положителни стъпки в полза на биопроизводителите в Европа. Благодаря. А сега а, минаваме към въпроси и отговори. А, тъй като става дума за изслушване, може да задавате въпроси на експертите. Имаме записани вече 18 души и а, е, нашите експерти са готови да отговарят на вашите въпроси. Ще да, да предлагам регламент за времето за изказвания минута и половина. А, е, съжалявам за това, но искаме да чуем колкото може повече въпроси. Господин Минц. Благодаря, господин председател. Имам два въпроса. По един към всеки от двамата експерти. Първо, във връзка с смесените стопанства. Очевидно, има различни видове такива стопанства. Примерно, някои производители решават да преминат изцяло към биологично производство, други частично. В Германия, например, има някои сектори, в които продължава конвенционалното производство да се развива. Известна част от производството е биологично, но неговия дял е сравнително малък. Значи, говорим за хоризонта 2021, но това е много кратък период, период, за да може да приложим на практика нашите планове. Бихте ли казали нещо повече за този срок? Дали ще могат страните членки и производителите в тези кратки срокове да се впишат? И сега искам да попитам господин Сандерс. В края на своето изказване говорихте за доверието на потребителите. За магазините, които продават хранителни продукти на дребно. Аз е, имам е, впечатлението, че потребителите имат доверие в биопродуктите. Имате ли конкретни изследвания или анализ, е, които потвърждават това? И какво мислите, че може комисията да направи, за да подобри своите предложения. И още нещо а, към господин Левенштайн. Споменахте предложенията, които могат да се формулират за бъдещето законодателство. Мислите ли, че трябва да отхвърлим предложенията на комисията? Ако може малко по-подробно да ни кажете нещо по този въпрос. Благодаря, господин председател съвсем набързо. Аз съм от онези, които констатират, а, че а, в производството съществува една динамика, която не трябва да се прекъсва. Защото а, въпросът а, за биологичното производство трябва да се разглежда в много по-широк план, според мен. Като се имат предвид а, е, еволюцията на нашите общности. Но трябва да си поставим какво бихме искали да видим като развитие на нашето цяло селско стопанство. И питам се какъв ще бъде нашият модел на развитие. И какви са предпоставките, на които трябва да стъпи нашия дебат. Какво може да ни помогне да поставим на нови основи а, е, нашата, нашето земеделие, така че то да бъде е, да бъде здравословно, а, е, да създава работни места, да има добавена стойност. Но това няма да стане в, само ако се противопоставяме на традиционното производство на селскохопански продукти необходими са средства, които да могат да се предложения, които да могат да се прилагат дългосрочно. И нещо друго, което според мен е слабост. Ние нямаме добра дефиниция на биологичното производство. Значи това е нещо, от което трябва да тръгнем защото тук нямаме такава дефиниция за животинските и растителни продукти, които охарактеризираме като биологични. Да, господин комисарен. Благодаря, господин председател. Благодаря на ораторите. Това, което чухме, бе наистина много полезно за работата на нашата комисия. Аз смятам лично, че най-важното е бъдещото законодателство да поощрява екологичното земеделие. Необходимо е да създадем възможности за ръст на това земеделие, а и да има достатъчен богат избор за потребителите. Искам да попитам господин Дзю Любенстейн следното. Ако погледнем на нещата от гледна точка на производителите и контролът на рисковете, смятам, че тук е важно да не сме много бюрократично настроени по повод на тези надзорни проверки. В противен случай просто никой няма да иска да произвежда още по-малко да продава такива продукти. И това ми е първи въпрос. И вторият по повод на контрола, може би трябва да вземем предвид рисковите фактори, а не да контролираме и да надзираваме по принцип. Рисковите производители следва да бъдат най-много контролирани и този контрол трябва да бъде преди пласирането по търговската верига. Смятам обаче, че комисията знае, че това трябва да е така, така че просто го подчертавам. Благодаря. Он Жен Аню. The... Най-напред, по смесените фирми, такива има най-много в Обединеното кралство и някои от тях са притискани да намаляват производството си, така че някои даже трябваше да затворят през последните години. Половината от тяхното производство трябва да бъде органично, другата пък трябва да бъде по пътя на конверсията, на преобращение, на обръщането в такъв вид е, органично земеделие. Ако нямат такъв план, просто нямат възможност за оцеляване. Никога не бихме искали обаче да стигнем до такъв крайен случай да няма интерес към органичното земеделие, просто защото то се оказва нерентабилно или много трудно за оцеляване. След това, от друга гледна точка пък, фуража за животните, той трябва също да бъде органичен и трябва да бъде произвеждан от също толкова органично земеделски стопанства, колкото и земеделската продукция. И накрая, по повод на метрологичните условия, не може да ги променим, не можем да ги контролираме. Така че тези неорганични е, производства имат съответно органичен, има съответен екологичен отпечатък с изхвърлянето на повече въглероден диоксид поради метода им на производство. Благодаря. Dziękuję пан посел Кушмюк. Бързо. Благодаря, господин Кошмик. и панове е, е, експерти не, не критиковали пропозиции. Бе... Благодаря. Нашите специалисти, нашите експерти не разкритикуваха предложението на комисията. Но пък от други изказвания разбрах, че предложенията са прекалени и няма да окажат всъщност политическо, няма да окажат положително влияние, а по-скоро точно обратното. Или положителното влияние би било много ограничено. Вие какво мислите по този въпрос? Сега, до момента Европейският съюз е подкрепял екологичното земеделие, екологичното земеделие. Въпреки това обаче то е доста ограничено като процентно и изражение от общото селско стопанство. С други думи, норм, нормативите, които сме разработили до момента, не са кой знае колко ефикасни. Въпросът ми сега към господин Зю Лювенштейн е свързан с възможностите да се прекрати смесеното производство през 2021 година трябва да се случи това. В някои региони почти 40% от фермите са такива, смесени. И по този повод налагането на условия, на ограничителни условия, трябва винаги да има предвид възможността да се изпълни или да унищожи, да задуши производството. Благодаря. Органичното земеделие, по, него, по този повод трябва да заявим, че то трябва да бъде поощрявано, стимулирано, а не да бъде затрупвано с административни и бюрократични изисквания. В противен случай органичното земеделие няма да се разширява господин Зю Ловенштейн подчерта, че съществуващата норматива в момента действа задоволително. Така че аз бих се запитал дали има смисъл да се въвежда нова нормативна уредба и дали трябва да се слага край на нещо, което действа задоволително. И сега по повод на продоволственото обезпечение, дали не трябва да преминем към забрана на разсадъчния материал и семената. Благодаря. Много благодаря, господин председател. Благодаря и на панелистите. Господин Сандерс, към вас имам въпрос за крайните, пределните стойности. Това не ни ли дава възможност всъщност да въведем пределните стойности, които ще са интересни, изгодни за производителите, защото по този начин ще контролират токсичните и отпадъчни елементи. Ако нямаме такива пределни стойности, не смятате ли, че по този начин можем да създадем един луксозен екологичен ресор? Такъв, който не произвежда нито отпадъци, нито токсични елементи. А пък отпадъчния материал от това не екологично земеделие могат да се превърнат в средство за препитание на друг ресор. Благодаря. Jag äh, ser Благодаря. В моята <coughs> държава се случва нещо подобно на това, което се случва и в други държави. Има повече търсене на биологични и на екологични продукти, има повече селски стопани, които произвеждат екологично земеделие в сравнение с миналото и така нататък. Затова смятам, че сега имаме възможност да реализираме предложението на комисията за преустройство на сектора. Въпросът е обаче да работим най-напред по повишаване на доверието към екологичните продукти. Комисията твърди, че това доверие на потребителите не е достатъчно. Аз мятам, че е точно обратното, че има доверие към тях, но трябва да има и доверие към механизма на контрол и надзор по повод на тяхното производство и въвеждането на този механизъм трябва да бъде съпроводен с съответната просветна кампания. Има и някои селски стопани, които използват пестициди в съседство с екологични ферми и по този начин ги замърсяват. Пак повтарям, че не би трябвало да променяме система, която дава задоволителен резултат, а да мислим за това как да я подобрим. В противен случай ще тласнем много селски стопани към отказ от тази практика. Няма в Северна Европа по-точно, няма достатъчно е, производители на, на органични съскостопански продукти, за да отговорят на повишеното търсене. Благодаря госпожа Еранс Гарсия. Благодаря на всички панелисти. Моята държава Испания е лидер в екологичното производство в Европейският съюз и искаме съответно да работим в тази посока и да увеличаваме капацитета си. Следователно търсим инструменти за това. 40% от е, испанските ферми са смесени и няма никакви измами разкрити до сега. Ако унищожим тези смесени фирми, може да бъде политически правилно, но економически ще бъде погрешно, защото много от е, фермерите могат просто да се от откажат. Не може ли просто да има повече контрол, повече надзор, повече анализ на рисковите фактори, вместо да затваряме? Така ще повишим доверието на потребителите, без да обезкуражаваме производителите. В летните горещини в Испания, например, в южната част, би било по-разумно да даваме възможност на производителите да изнасят без ограничение, вместо да ги ограничаваме и да ги принуждаваме да изхвърлят изгнила продукция. Благодаря. Е, грация, сеньор президенте. Алора, йо, ворей... Е, Благодаря господин председател. Аз е, искам да подчертая по повод на екологичното селско стопанство, че смятам, че механизмите за контрол не са ефикасно действащи. Много ферми се възползват именно от този хлабав контрол и подават фалшиви молби за финансиране. Затова контролът трябва да бъде заздравен преди да се приемат е, преди да се приемат молби за финансиране. Благодаря. Господин Дантен, благодаря. Най-напред и от мен благодарности на, панел, на докладчиците и на панелистите. Смятам, че биологичното селско стопанство в момента е в центъра на вниманието на потребителите. И за това именно трябва най-напред да залагаме на доверието. Тоест, правилата във всички държави трябва да бъдат, ако не сходни, подобни. Това първо. И второ, всички потребители трябва да има, да са съвършено сигурни, че това, което купуват, е описано на етикета. По този начин ще заздравим доверието на нашите потребители в контролните и сертификационни органи. Как ще го постигнем? С стриктна със стриктно действие. От стриктното действие ще проистече доверие. Доверие към тези конвенционални, смесени или изцяло екологични селски стопанства. Можем, разбира се, да толерираме съществуването на смесени ферми, защото не винаги, в зависимост от географските и метеорологични условия, някъде ще е възможно всички ферми да са екологични, други, другаде не. И те трябва да бъдат смесени. По този начин ще предпазим, ще запазим оцеляването на екологичното земеделие. По, по, с други думи, ако го направим по-масштабно и му дадем възможност за съжителство с други форми, а не да го заш, затворим в неговата собствена ниша. Благодаря. Параполи. Благодаря. Минута и половина следващият оратор. И сигисис, омос. Благодаря на нашите гости. Техните изказвания бяха много интересни. За съжаление, нищо не беше казано за селското стопанство в островните региони. Когато бях в Европейския парламент преди, съм работил по документ, свързан с развитието на селското стопанство в островните райони. В тези региони се осъществява биологично производство. Използват се всички методи, като ротация на площите и прочие. Не всички държави членки имат острове, така че трябва да се прави разграничение между островите в Средиземноморието, в Атлантическия океан и в моята страна, където имаме стотици острови и изпитваме два основни проблема. Ние нямаме достатъчно площи. Например, площа, на която се намирате на трибуната, може да се счита за едно малко стопанство по площа. Това е проблем, който не съществува в други страни. Освен а, това, трябва да се разчита в голяма степен на метеорологичните условия за напояване на площите. Въпросът ми е как можем да се справим с всички тези проблеми, които изпитва селското стопанство в островните региони. Благодаря ви за това изказване. Господин Богович има думата. Zelo pazljivi, da ne zaostanega trenda, ki gre v smer vedno večje pridelave. Биологичното селско стопанство не е много силно развито в Европа и трябва да му помагаме. Това въжи с, в същата степен и за Словения. Тъй като а, считаме също, че не е приемливо да се ограничава размера на площите, например, за овощно насъждение до 5 хектара. Освен това, считаме, че трябва да имаме една реалистична рамка. 2021 година не е най-подходящия срок – Както споменаха и други колеги, въпроса за доверието е, е от основна значимост. Ние не искаме да налагаме допълнителни бюрократични пречки пред производителите. Ние искаме да създаваме проблеми за производителите. Някои от тях а, а, продават, а, опаковат а, своята продукция в а, малки кооперации и те трябва да бъдат освободени от ненужни бюрократични инспекции и ограничения. Благодаря. Госпожа Обидера. Много благодаря, господин председател. Някои въпроси бих е, искала да задам на панелистите. Поздравления на панелистите всъщност. И затова именно им задавам допълнителни въпроси. Аз съм от Испания, от южната и част, Андалусия. И там местното правителство залага много на развитието на екологичното земеделие. Има даже държавно финансиране за конверсията, за превръщането на конвенционални в екологични земеделски стопанства. Има много смесени и като много смесени селски стопанства и екологичната им част бива също така финансирана. Така че сега ограничението върху смесените ферми ще означава ограничение на бъдещите възможности. Не виждам защо сега точно трябва да го правим, особено когато си даваме сметка, че 4 пъти е нараснало потреблението на такава продукция, а пък производството й е само, се е само удвоило. Имам конкретен въпрос. Какво е вашето мнение за това всички фермери да бъдат подложени на контрол с оглед на това как опазват околната среда. Не само, потре... не само производителите, а и всички включени в веригата. Това може ли да се предвиди като нормативно изискване и пак повтарям, както каза господин Сандърс, трябва да се взима предвид регионалните климатични особености. Благодаря. Костингер. Дами и господа, искам да дам думата на госпожа Костингер, след което считам, че трябва да дадем възможност за отговор на нашите експерти, след което ще имаме и втор кръг въпроси и отговори. Благодаря, господин председател. Господин Левенштайн, бихте ли ни казали нещо за вноса от трети страни, тъй като става дума за една двойна система? Нашите производители трябва да отговарят на високи стандарти. Аз участвам в работата а, на комисията по външна търговия дълго време а, и не считам, че трябва да имаме подобна двойна система. Трябва да подкрепим нашите производители. Нашите стандарти в Европа трябва да се прилагат повсеместно и ако предоставяме помощ за развитие, това трябва да се има предвид. Що се отнася за ценовия дъмпинг, той може да се осъществява и по отношение на стоки, които са скъпоструващи, като органични хранителни продукти. Ефтиното производство на храни води и до разхищение, но биологичното е скъпоструващо и не насърчава такива разхищения. Ние често говорим за регламента за семената. Виждаме, че на пазара на семена има господство на многонационални компании в Европа. Конвенциалните семена трябва да могат да се ползват, когато няма достатъчно биологични семена. Има пазар обаче на биологични семена и ние трябва да гарантираме неговата сигурност. Благодаря. По три минути за отговор на всеки от ораторите. Ще е много трудно за три минути. Пет, добре. За оценката на риска първо. Проверките трябва да се има предвид дали някой създава повече рискове от останалите. Не може да се отнасяме към всички по еднакъв начин. Може да имате малки ферми, винопроизводители и прочие. Ако имате също дребен търговец, който пласира на пазара 2-3 биопродукта, няма смисъл да се губи толкова време за оценка на риска и да се преминава през толкова сложни бюрократични процедури. Аз високо оценявам преценката на потребителите. Потребителите, с които съм разговаря, са наясно, че в съвременния свят биологичното производство не действа. Те са изправени пред е, множество проблеми, свързани с е, вещества, които съществуват. Е, така че хората са достатъчно интелигентни. Някой твърди, че аз съм твърдя, че трябва да се сложи край на смесените ферми до 2020 година. Не, това не е така. Ние отдавна в Германия говорим, че трябва да се освободим от е, фермите с смесено производство, но е възможно да имаме някои изключения, които да позволят е, на хората да започнат е, биологично производство, дори ако първоначално не са се занимавали с такова. Ние бихме искали постепенно, година след година, да увеличаваме мащабите Не може просто да наблягаме на цените и да казваме, че независимо какви са условията, така трябва да работите. Това, което искаме да направим е да продължим да работим по тези въпроси, да имаме повече биологично производство, защото то е нещо добро. Но аз не съм казал, че трябва да стане до датата, която споменахте. По-скоро Настоявам за това да се намерят нужните стимули, за да се премине към такова решение. Аз не съм критикувал регламента, защото се намирам в Брюксел и се опитвам да бъда дипломатичен. Този регламент във всички свои части ще вкара отново в е, една ниша биологичното производство. И аз се боря за това, за да гарантираме, че биологичното производство ще продължава да се разраства. И че селското стопанство като цяло премине към по-устойчиви методи на производство. Ние ще продължим да настояваме да се доработи този проект. Не знае обаче с колко време разполагате за това. Ако нямате достатъчно време, бих препоръчал да работите на базата на това предложение. Ние видяхме вече какъв е ефекта му през последните 5 години. Не казвам, че трябва да правим същото, което сме правили до сега, защото биологичното производство продължава да се развива и това ще продължи в бъдеще и трябва да има нужните правни норми, които да не спъват неговото развитие. За всички нас ще е по-добре да преодолеем недоразуменията, проблемите с прилагането и да се основаваме на това, с което разполагаме вече. Да, семената са определено от особена важност. Може да искате да се произвеждат семена чрез биопроцеси, но трябва да се насърчат и пазарните сили, за да стане това възможно. Да, трябва да има подобрение, има обаче цели сегменти на пазара, където органично произведените семена се търсят. Това отново представлява стимул. Ако искате да продавате по интернет портал, тази система действа много добре. Имаме по-скоро проблем с прилагането, отколкото с нещо друго. Благодаря ви за вниманието. Господин Сандерс, за потребителите. Моето разбиране е, че хората лесно се подават на вношения в супермаркети. Ако погледнем как потребяват, например, месото, няма научни изследвания, които да се занимавали с тези въпроси в достатъчна степен, за да се докаже, че това, което правим, е рисково и поставя под въпрос доверието на потребителите. Потребителите имат конкретни идеи за биологичното селско стопанство, въпреки че не винаги го познават добре. Затова, според мен, ако се увеличат разходите за производство, тогава трябва да се увеличат и цените и потребителите трябва да се запитват непрекъснато дали са готови да плащат по-висока цена за по-добро, по-добра продукция. Относно пределните стоености в биологичното земеделие, дали това е нещо добро или не, отново нещата опират до потребителите. Хората искат да няма остатъчни стойности, да няма вреда на околната среда. Така че тук има възможности, но и рискове. Не са много стопанствата или предприятията, които да осъществяват подобен тип производство. Така че аз виждам тук един риск, свързан с пределните стойности относно резултатите от различните биологични предприятия. Анализът в сравнение с конвенционалните ферми показва, че биологичните ферми могат да бъдат рентабилни, но мнозина от тях биха били по-рентабилни, ако се занимават с традиционно земеделие. Така че ние нямаме много възможности за увеличаване на а, разходите за производство в Германия, сигурно и другаде. Не считам, че да стоим с кръстени ръце е опция, която можем да използваме. Ние трябва да съблюдаваме Лисабонския договор, трябва да доразвиваме биологичното земеделие да доразвием правната уредба за биологично земеделие. Вече са предприяти стъпки. Така че това, което аз виждам тук, е нужда от допълнително усъвършенстване, като се има предвид и ефекта като цяло. Опитът ни показва, че е необходимо да се направи допълнителен анализ, за да разберем какви могат да бъдат реално тези ефекти. Така ще можем да вземем и научно обосновано решение. Председателят, благодаря ви много. С това приключихме първия кръг от въпроси и отговори. Искам да благодаря за презентациите, за отговорите на нашите експерти и съжалявам, че трябва да ограничаваме времето на ораторите. И така, искам да поканя следващия панел от експерти да вземе местата си. Тук на трибуната. След е, тяхното представене ще продължим към въпроси и отговори. Минаваме към следващите презентации. Bardzo bym prosił, abyśmy przestrzegali zasady, żeby głównie zadawać pytania. Będzie czas jeszcze. Бих ви помолил, ако обичате, да се придържаме към установените правила. Първо ще слушаме панелистите, след това отново ще дадем въпроси и време за въпроси и отговори, преди да приключим изслушването. Нашите експерти са готови вече. Заели са място на трибуната. И така най-напред давам думата на господин Етиен Ганерон от агенция БИО. Bardzo proszę Bardzo proszę, 10 minut. Proszę Państwa, mamy... Господин Ганярон, имате ли думата за 10 минути. Дами и господа, благодаря, е, господин председател. А вече 17 години произвеждам биологична продукция във Франция земеделски продукти и други. Тоест, представлявам един клон, е не само на земеделие, на биологично земеделие, но и други продукти. В рамките на ограниченото време ще съкратя моето изказване, ще се опитам то да бъде по-синтезирано. В европейско, земеделие приготвил бях доста слайдове. Трябва да кажа, че производството расте вече от 20 на години. В дясно се виждат биопроизводителите в сравнение с конвенционалните продукти. И може да се каже, че, че виждаме тук необходимото разнообразие. Искам да се спра малко по-продължително върху тази графика. Най-високите е, части това са секторите на биологичното производство във Франция. В над 40% от стопанствата са смесени. И а, е, а, е, тези проблеми, както знаете, вече тук се дискутират а, е, а, многократно. Значи, редовно имаме повишаване на, тези, на това производство поради високото търсене. А, търсенето е а, резултат на един селско пански проект. А, в, в, ляво виждате това, което се произвежда във Франция, 75% и 30-11% от Европейски съюз се внася 12% от неевропейски страни. Сега по проекта за регламентиране. По принципите и, трябва да кажа, че не беше лесно да решим този въпрос. Какви са основните принципи на биологичното земеделие? и дали този проект наистина отговаря на е, бъдещите нужди на развитието на биопроизводството в Европа. Това е въпрос, на който ние не успяхме да намерим отговор. По отношение на делегираните актове, също така трябва да кажа, че не сме съгласни с всичко, особено по втора, трета и шеста глава, техническите изисквания за производството, тук много важни са подробностите. Те трябва много ясно да бъдат разписани в текста. Сега по отношение на смесените стопанства, трябва да кажа, че смесените стопанства във Франция играят много голяма роля <clears throat> И изоставянето на смесените стопанства ще доведе до голяма нужда от конверсия и ще доведе до намаляване на обема на биологичното производство във Франция. Точно тъкмо обратния резултат на това, което комисията се опитва да постигне в своята а, програма за действие. А, очевидно, не можем да премахнем смесените стопанства. Това в никакъв случай не е една добра идея проблем беше дискутиран или най-малкото, ако ще се прилага, ще е необходимо по-дълго време. Трябва, значи, постепенно да вървим към биологично производство и, разбира се, остава абсолютно необходимо използване на традиционните посевни продукти, семена. тук са необходими последователни усилия, там където фермерите не намират биологични семена, трябва да разполагат с база данни, където могат да намерят откъде да ги купят и това е система, която функционира доста добре и тук разбира се има изключение във всяка страна членка. Сега по отношение на фуражите. Предлагаме да се запазят праговете, но да се заместят регионите, където става дума за храните, за говедата, овци, кози и така нататък, които идват от, които са произведени в Европейския съюз. Искаме 95% от фуражите да бъдат био, когато става дума за биопроизводство, и до 5% да се използват конвенционални хранителни вещества. Така по отношение на заразяването или контаминацията. А тук има няколко а, проблеми и тук сме съгласни с желанието на комисията а, да се усъвършенства съвествуващата регламентация. Има доста много различни изисквания а, и а, трябва обязателно да повишим доверието на потребителите. Различни продукти, различни методи на анализ в момента има в рамките на една и съща страна член. В Франция нашият сертификационен орган а, а, прилага различни а, критерии към различни а, стопанства и а, всичко това се вижда и в други страни членки. Значи, необходимо е на европейско равнище обаче да имаме нещо повече от това, което се прави днес и предложенията намираме за много интересни. Тоест, предложението на комисията е добро, но може би е твърде рано за него. Трябва да се продължи да видим, да работим по този въпрос. Казах го вече. А, не трябва. А, а, трябва да на, направим следните четири неща. Да уеднаквим методите и практика за да изследване на контролираните организми, да уеднаквим методите за а, изследване на. А, заразителите, а, да уеднаквим реакцията на, на органите, които се занимават с сертификация и по-точно да дефинираме механизмите за възстановяване на средствата в рамките на Европейския съюз. В регламента предвижда различни мерки за контрол, да се поддържа, да се продължи задължението за годишен контрол, да продължи да съществува необходимостта да, се, да не се продават, да се продават само опаковани продукти. А, значи механизмът на сертифициране е много важен за потребителите, както за тяхната сигурност, така и за тяхната производителност. Значи, абсолютно приемаме тук това, което се предлага по отношение на контрола, за да може биопроизводителите да не трябва да изпребегват до други системи. Насред с това смятаме, че не съществуват проблеми, голем проблем на нивото на производството. А, но има проблеми с вноса. А, така че вносът трябва да отговаря на а, всички изисквания, като специални изисквания се въведат за производителите от тропически страни и други отдалечени производители извън Европа. Защото производителите са, между другото, са много загрижени от предложението на комисията да се намали използването на смесени е, предприятия или на смесени стопанства само за производителите, но не за, производители, не за онези, които са, преработват и е, продават храните. Е, очевидно, това ще се отрази отрицателно на производството и аз ще приключа, като ви поканя на изложба на биопроизведения и храни в, в Франция, която се провежда всеки две години, наречена е ТЕК и БИО. Каня ви най-сърдечно, е за да видите какво произвеждат френските биопроизводители. Малко по-бързичко свърших от времето, което ме беше отредено. Това ще не даде възможност да имаме повече време пък за въпроси и отговори. Благодаря. Благодаря много за а, а, вашата представяне е, и благодаря за поканата на е, селско-стопанската изложба. А сега давам думата на госпожа Изабела Юберсбергер, която е от Австрия, производител на биологични храни. Благодаря ви много. Благодаря, господин председател. Einen Einblick in die Praxis zeigen darf. In meinem Vortrag... Радвам се, че мога да ви представя някои практически примери. Аз имам млеко предприятие за биомлека и мога да споделя моето виждане. В а, моето стопанство ние се опитваме да произвеждаме по-добри млечни продукти, като използваме изцяло биологични методи. Ние разполагаме с 150 хектара площи, на които отглеждаме крави. В последните 20 години ние прилагаме система, при която кравите могат да пасат целогодишно навън. Най-добрият източник на протеин е именно от а, тревата и сеното, която се потребява от а, кравите, които отглеждаме. През а, лятото се използва паша, а през зимата използваме висококачествена фураж. Използваме също и минерални фуражи и соли – което има много положително отражение върху храненето на животните. Ние излякохме много полуки от опита на други германски ферми по отношение на фуражите, които се използват в подобен тип ферми. Ако искате да имате биологично производство, е необходимо също да има много добро обучение на животновъдите. Това е процес, който трае цял живот. Също е важно да се обръща особено внимание на храненето. Това е ключът към успеха. Много чух и за проверките, които се извършват във фермите. Ние сме имали такива в моята ферма. Поне веднъж годишно сертифициран външен а, център на Европейският съюз осъществява проверка при нас. Ние имаме развита прозрачна а, система за доставки на храни, биохрани. Ние не само произвеждаме храни от високо качество, но се грижим за животните и за околната среда. В нашия регион имаме множество различни видове растения, което допринася и за развитието на туризма. Екологични фактори, като валежите, Ние нямаме контрол върху тях. Ние не искаме обаче да има налагане на пределни стойности за остатъчните вещества, защото считаме, че това е неустойчиво, нито справедливо. Ако има хора, които нарушават правилата, трябва да има и съответни санкции срещу конкретните извършители. Е ежегодни непредварително обявени проверки са верният път за следение. За това трябва да се осъществяват от национални сертифицирани органи. В района на Залсбург, в Алпите, имаме 50 процента биологично производство, най-високият процент в Европа и се гордеем с този факт. Много важно е да определите каква е позицията ви на пазара чрез а, а, премии на пазара на млечни продукти. Само 3% е биологичното производство на реалните биопродукти може да се постигне високо качество без използването на различни добавки, като същевременно се предлага един здравословен природен продукт. Интересът непрекъснато нараства и това е реална възможност за производителите на мляко в Алпите. Разбира се, традиционните методи за производство на мляко също имат своето място и своето въздействие. Аз се надявам, че нашето млекопроизводство ще продължи да се ползва с доверието и интереса на потребителите. За нас е много важно да да запазим развитието на древните ферми. Нашата младежка мрежа през 2010 година беше създадена тя като част от Био Австрия, много важна организация за политическо представителство и за предоставяне на, на информация на потребителите за обучение на фермери, занимаващи се с биопроизводство. Така се създават контакти, мрежа на производители на биопродукти, провеждаме дискусии, семинари, провеждаме политически дебати. От следващата година ще се създадат центрове в всички австрийски провинции. Ние сме биофермерите на бъдещето. Що се отнася до нас, биологичното селско стопанство е нещо, което се разбира от само себе си, той е устойчиво земеделие. Аз искам следващото поколение, моите деца, да могат да прилагат същите условия, които използвам аз сега. Това е предизвикателство да се следва подобни методи, изисква се по-добро разбиране за селското стопанство като цяло и отношението към животните. Когато се извършват промените, могат да имат дълбоки ефекти върху производството, както и върху отглеждането на животни. Получихме няколко въпроси от вашата комисия, искам да им отговоря. Аз вече казах, че съм против пределните стойности за остатъчните вещества в биологичните ферми, като фермер, който се занимава с биопроизводство и член на Био Австрия. Считам, че не всички ферми ще могат да бъдат преобразувани в Европа. Комисията обаче предлага да се извърши такова преобразуване, да се използват през първата година 50% от фуражите, собствено производство. Читам, че това не е разумно решение. Трябва да се създадат възможности за закупуване на биофуражи. И така, какъв ефект можем да очакваме? от въвеждането на регламента. Ние бихме искали да има увеличение на биопроизводството. Има твърде много проблеми с изискванията за конверсия. Много фермери се плашат от този факт. В предложението на комисията се съдържат доста опасни неща и няма да послужат за стимул за развитието на биологичното производство, ще отслабят неговата предиз... привлекателност. Затова аз апелирам към вас, евродепутатите, да не забравяте, че в Европа се нуждаем от устойчиво, насочено към бъдещето земеделие. Ние трябва да разширим сектора на биологично производство с едно практическо приложимо и разумно законодателство. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви много. А сега искам да дам думата на госпожа Родригес Алварес. Тя е биопроизводител и представлява Съюза на селските стопани от Галиция на всички. Е Аз не съм свикнала много да говоря на обществени места, така че моля да ме извините, притеснявам се и ще пия често вода. <clears throat> Нещо обаче, което ясно искам да кажа без притеснение от начало, е, че имаме нужда от повече биопроизводители. Затова е хубаво да се стремим към намаляване на конвенционалното селско стопанство, за да има повече органично такова. Какво е екологичното селско стопанство? Екологичната ферма. Това е ферма, която подобрява качеството на живота на собственика, на стопанина, на околната среда, а и на трудещите се, защото създава работни места, работа за тях. И това е, разбира се, съвсем немаловажно. Освен това, дава работа на младите и на не чак толкова младите, тези като мене, които работим от труд на полето. Създава разнообразие в пейзажа и в а, разнообразие в тези, които обитават пейзажа, защото пейзажът се обезлюдява напоследък. Няма хора. Няма хора, няма нито големи, нито малки ферми, за съжаление. И в а, областта, в която аз живея в Испания, често има пожари през лятото. Това е друга причина, поради която няма хора по полето. Когато имаше хора по полето, полски работници, нямаше чак толкова пожари, защото се грижехме за това. Сега вече, съжаление, това не е така. И така аз съм изработила някои предложения. От отдавна работя на полето в селското стопанство, така че имам какво да кажа екологичното селско стопанство без съмнение трябва да бъде приоритет. И без съмнение трябва да намалим другото, конвенционалното селско стопанство. Това не е свързано с това дали има повече или по-малко нормативна уредба. Това е бъдеще за нашето селско стопанство, това е бъдеще за нашите деца и внуци и за да могат те да работят същата тази земя, която ние сега обработваме. За съжаление, това не е така и няма и да бъде, ако продължаваме да унищожаваме полето с толкова хербициди, пестициди и други циди. Трябва ни помощ обаче. Помощ за разсадъчния материал, за семената – при мен в моята ферма по-голямата част от семената са мое собствено производство и аз ги възпроизвеждам всяка година. Ако трябва сега тези семена да са сертифицирани, няма да мога да се справя и ще загине моя собствен генетичен материал, този, който аз отглеждам. Така че предлагам в регламента да се предвиди начин да обменяме семена, ние, собствен, ферми, фермерите, селските, селските стопани, тези, които работим в областта на екологичното земеделие, разбира се. Това имам предвид. Сега, развойна дейност, научна дейност. В моята страна, за съжаление, куца много това. За да се здобия с екологични, сертифицирани е, семена, какво правя? Ами, докарвам си ги от Австрия или от Франция или от Германия. В моята страна, за съжаление, няма фирми, които да продават. И има една-две, но не са много много малки дози, много скъпо струващи е, дози, е, можеш да си добавиш от оттам и не знаеш точно какво отражение е, ще има върху твоето земеделие, твоята ферма, дали тези семена, които идват от чужбина, в крайна сметка, ще се пригодят добре защото климата в Австрия не е като този в Испания. Няма, с други думи, развойна дейност, няма научна дейност, която да покаже как трябва да приспособяваме семената, които купуваме отвън, вътре, в наша, у дома. И за това се нуждаем от помощ, от подкрепа. Няма обаче такава помощ, няма подкрепа. Никой нищо не ми дава. Под, по, помощите са по площ това обаче на мен не ми върши работа, защото площта на моята ферма е малка. Даже и не искам помощ, защото повече време губя и повече пари харча, за да подготвя документацията от това, което получавам. Помощта, като получава моята държава от Европейския съюз, не е за малките, а за крупните земесобственици, защото финансирането е по площ малките нищо не получаваме. Пет минути имаме още. Потреблението на екологични земеделски продукти определено нараства. И за това казвам, че трябва да отговаряме на това търсене, да произвеждаме селски, селскостопански продукти за тези, които ги търсят. И то не за тези елитарни богаташи, които могат да си го позволят, а за всички. За всеки, който има желание да се храни добре. Аз не искам да произвеждам само за богатите и не искам само богатите да могат да е, си купуват екологични продукти. Ами ние какво да правим? Нас вълци ли да ни ядат? Така че, затова искаме помощта на институциите, за да може до всички да стигнат тези екологични земеделски продукти, не само до избраниците. По повод сега на вноса. Ако регламентът е стриктен, и ако можем да внасяме от други страни, където регламентите не са чак толкова стригни, то тогава ние сме изцяло оголени. Нищо не може да ни опази. Регламента за, селското, за екологичното селско стопанство е, според мен, недостатъчно стриктен и взискателен. При това трябва да бъде стриктен и взискателен за всички, не само за тези, които сме част от Европейския съюз, а за всички. В противен случай ние се поставяме в неизгодна позиция нас самите неекологичните продукти нямат, разбира се, цялото това административно бреме. Ние трябва, освен всичко, да платим и да ни се сертифицира, да се сертифицира, че добре си вършим работата и че продукцията ни е качествена. Затова смятам, че е, контрола трябва да бъде плащан от институциите, а не от нас самите. Защото аз трябва да плащам на регулаторния орган в Галиция, че да ме сертифицира и не ми се вижда много справедлива тази практика. Подхвърлям просто идеята, за да, е, за да помислите и вие върху нея. И така. По въпроса сега за ограниченията върху остатъчните елементи или остатъчните вещества. Ако тези остатъци, ако тези отпадъци, отпадъци са генерирани вътре в самата ферма, то те трябва да бъдат нула. Така би било логично, но не сме само ние, а и съседите, тези, които са около нас и няма как да се спасим от замърсен въздух, например. Няма, нямаме вина, освен това, и освен това не можем и да го поправим. Водата. И водата може да е замърсена, ако не идва от проверен чист водоем, то и тя ще бъде е, замърсена. Така че не знам какво да ви кажа. Аз смятам, че трябва тази остатъчна стойност, този предел да бъде нула. Дано някога да може да стигнем до тази нула. Трудно ще бъде. Трудно ще бъде. Не живеем, не живеем на чужда планета, живеем сред съседи. Аз разбира се няма да заведа дело срещу съседа, просто защото той е избрал да не е екологичен стопанин, избрал е нещо друго, но той продължава да бъде селски стопанин, точно като мене. Продължава да бъде селянин, производител, също както и аз. Така че няма да го съдя, просто защото е направил избор различен от моя. И така, Нормите, за тях казах току-що, по-нататъка. Въпросът номер 7, въпрос номер 7 в списъците на комисията. Там бих могла да кажа, че Целта е да сме стрикни, да сме взискателни, за да може нашата продукция да бъде чиста, да не замърсява, но от тук насетне дали комисията ще се справи с всичко това, което тук си пожелаваме не знам, не съм аз специалист, не мога да се произнеса. Аз съм специалист по дебатите. Затова смятам, че дебатът трябва да бъде, разискването трябва да бъде е, всеобхватно, да участваме всички, защото сме всички участници в селското стопанство, в производството и в крайна сметка в живота. Благодаря. И тук приключвам изказването си. Висухание Благодаря. Благодаря много, госпожо с, беше голямо удоволствие да изслушаме а, вашите изказвания. Вашето гледаще има голямо значение за нас. Наред с това, а, вие успяхте да спазите а, а, регламента за времето. Трябва вашия пример да ни вдъхновява. Имаме 12 души записани за изказване. След това ще дадем думата на експертите да отговорят и трябва да приключим а, тази част от нашето заседание в 12 без 15, защото след това имаме заседание на координаторите. Давам ви, значи, по една минута за въпроси. Благодаря, а, а, господин председател. Е, за да може да продължим да развиваме биологичното земеделие, необходимо е, е, е да имаме достатъчни условия за това. А, а, а, разбира се, трябва да се вземе и гледната точка, преди гледната точка на потребителите. онези, които ще използват това, което се произвеждат в тези, в стопанства, дали ще, се, дали ще е мляко, сирена или други биологични продукти. Има а, някои неща, от които трябва, а, които трябва да бъдат поправени в бъдеще, защото те могат да доведат до измами. Не, не смятам, че трябва да бъдем търпими защото в продуктите много пъти има остатъчни вещества. Остатъчни вещества, и ако има такива, съответните произведения трябва да се разглеждат като небиологични. Благодаря, госпожа Шея. Благодаря. Искам да поздравя преждеговорившия очевидно, че трябва да имаме общи правила за биологичното земеделие и общо управление. Искам да попитам госпожа Май. Имах седем въпроса, но главният ми въпрос е за смесените стопанства. Какво ще направим за тях? Те са, съществуват в цяла Европа. Германските колеги много ясно ни казаха, не може да бъде човек малко бременен. Или ще имаме, или няма да имаме сменесени е, стопанства. Е, всички стопанства поначало са смесени по, по съществото си. И затова искам да попитам какво ще направим, за да решим този проблем. Благодаря, господин председател. Господин Буанано. 2021 година е доста далеч. Трябва да защитим интересите на потребителите, но трябва да защитим интересите на малките, на дребните производители. В Австрия се провежда по една инспекция годишно – ако ви инспектират през февруари, значи през останалата част на годината може да правите каквото си искате. Тоест, трябва да има по-чести инспекции, не само един път годишно. А какво да кажем за географския происход на произведенията? Всичко трябва да бъде етикетирано така, че потребителя да знае какво консумира и откъде идва то ако плащате малко повече за биопродукти, се надявате, че имате а, здравословна храна. Но за да бъде това така, така, трябва да има повече инспекции, по-малко приказки и повече контрол. А, господин Неков. Здравейте и от мен. Първо искам да благодаря на гостуващите специалисти за хубавите презентации. Моите въпроси бяха насочени по-скоро към първата част от панелистите. Те са три на брой, но ще задам само един. И се надявам, ако а, панелистите от първата част са в залата, може и те да отговорят на въпросите, на този въпрос. В параграфи 60, 61 и 62 на предложението Комисията предлага да се предвиди система за групово сертифициране на производители с цел намаляване на административните тежести разходи същевременно обаче в регламента на същото предложение група от оператори означава група, в която всеки оператор е земеделски стопанин, който притежава стопанство с големина до 5 хектара, използвана земеделска площ и който може освен в производството, производството на храни и фуражи да участва и в тяхната преработка. Това означава ли, че за производители, които искат те първа да навлизат в сектора, за които тези групи би трябвало да представляват облегчение, всъщност имат прекалено високи изисквания. Ако се запази настоящата дефиниция, това означава ли, че груповото сертифициране задължава всеки производител да е и преработвател? Бихте ли могли да споделите какво е отношението към този казус в вашите страни? Благодаря. Благодаря. А сега госпожа Закам. Благодаря за всичко, което казахте. Аз наистина съм съгласна с чутото. Имам въпрос свързан с хуманното отношение към животните. Аз съм за това те да пасат целогодишно навън, да се напаша на открито. Какво обаче да правим с стригането или с подкастрянето на животните. Тези практики в резултат на които те остават шути, рогата и не им вършат същата работа. За нея не споменахме нищо. По повод пък сега за съседните ферми, които не винаги са екологични, аз смятам, че бихме могли да наложим ограничение на някои вредни вещества в традиционното земеделие, за да облагодетелстваме екологичното. Благодаря. Sì, grazie. Raggiungere una produzione agricola eh, interamente biologica credo sia eh, l'obiettivo da... Благодаря. Екологичното земеделие, 100%-овото екологично земеделие, това трябва да бъде крайната цел. И следователно регламентът, с който смятаме да го постигнем, не бива да бъде изключително стриктен и взискателен, защото ще пречи. По повод на пределите които ще разпишем в въпросният регламент, можем да обсъждаме техните стойности. Това наистина е така. Техните стойности и стойностите и на остатъчните, отпадъчните вещества. Всичко всъщност, освен продукт, е и процес. Така че от тази гледна точка крайният продукт на един процес може да бъде изходен продукт за друг по повод на смесените ферми. Според вас и вашия собствен опит, какво сочи? Колко време е необходимо, за да се превърне изцяло едно конвенционално селско стопанство в екологично? Благодаря. Благодаря. Сега има думата господин Бове. Благодаря. Накратко. Аз смятам, че трябва да се върнем на, на, в началната точка. Защо от началото на дебата когато започнахме да обсъждаме необходимостта от промяна. Каква бе целта? Целта бе да се справим с измамите. Защо сега изведнъж започваме да говорим за общ характер на текста, когато началната идея бе борбата срещу фалшивите биопродукти? 130 тона царевица, 30 тона соя. Такива бяха огромните суми, които бяха внесени под претекст, че са биологични от трети страни, а пък се оказаха най-обикновени. И това бе изключително голямата измама, на като бяха подлажи, подложени нашите потребители, които смятаха, че потребяват биологични елементи. Така че аз смятам, че най-добре е да се съсредоточим върху тази цел. Няма защо да пишем и общи приказки. Проблемът е сертификацията, първият проблем. Вторият проблем е надзора и контрола и третият проблем, който също бе повдигнат, е, е замърсяването. В днешно време е, селските стопани са изложени на замърсяване, което не произвеждат самите те и няма как да го избегнат. Това са трите въпроса, които трябва да разрешим, а не общи приказки. Благодаря. Minute, no Благодаря, господин председател. малко бях разочарован от някои от позициите на експертите по отношение на предложенията на комисията. Някои от тях са много добри. Разбира се, необходима е работа за тяхното по-нататъчно подобряване. За да може да имаме добро, безопасно и ефтино производство на биологични храни, да може потребителите да имат доверие в тях. Искам да попитам експертите. Органичните, биологичните продукти, които има на пазара, дали те винаги могат да бъдат доставени на време на производителя. когато става дума за смесено производство, много пъти потребителят се обърква, много пъти не достигат до него а, на време биологичните продукти. Благодаря, господин председател. По отношение на правилата за изключенията относно семената. Разбирам много добре, че при различните видове и сортове, може да има биологични посебни материали, които да отговарят на качеството. Но при едрия рогат добитък, например, има много условия, условия, които може би трябва да се проверят, променят, да се променят изискванията към начина на отглеждане на едрия рогат добитък. Разбира се, за кравите, за тяхното здраве е добре, ако те могат да се разхождат и да пасат спокойно, свободно навън. Но, вероятно, тук може да се постигне компромис. Едно и също нещо, една и съща храна може да се произвежда в същото стопанство, било по биологичен, било по традиционен начин. Както това става примерно за различните видове бира. Господин Феро. Благодаря, господин председател. Много интересни изказвания чухме тук. Всички сме съгласни, че трябва да насърчаваме биологичното производство в Европа. Искам обаче да привлека вниманието към някои неща, които казаха колегите депутати, пък и някои от експертите. Защото става дума, че понякога има продукти, примерно като геномодифицираните организми, които не отговарят на нашите принципи. И какво ще стане, ако се сключи договор за свободна търговия? Благодаря. Госпожа Кърстингер, госпожа Агилера и всички, които ще, е, останалите, е, бих помолил да се откажат от изказвания, ако не са въпросите им от абсолютно голяма важност. Добре, по 30 секунди тогава ви давам. Господин Гион. So, the interpreter said, Mr. Guillaume. Имахте предвид мен, Агню, чух от преводача Гиньон. Да, имам три въпроса към госпожа Гюгелсбергер. Вие казахте, че имате 500 крави на 150 хектара. Вие клатите глава. Може ли да потвърдите един слух, че австрийските фермери могат да използват you say you... Essay. Ако се продължава с тези темпове, ще се окаже, че има свръхпроизводство и няма да могат да получават по-високите цени за своята продукция. Госпожа Агилера, благодаря, господин председател. А, госпожа Лидия Сенри, извинете. Искам да кажа следното. С оглед на екологичното земеделие. То цели не само здравословни продукти, а и нещо друго. И за това смятам аз, дали не трябва да включим и местните пазари, защото и те трябва да са в обсега на директивата. Благодаря. Благодаря, госпожа Костингер. Благодаря ви. към госпожа Родригес Аварес. Вие казахте, че сте дребен производител. Аз съм от Австрия. Биологичното производство е огромна възможност именно за малките ферми, макар че те могат да се намират в по-неизгодна позиция, тъй като не получават и достатъчно подкрепа. Читате ли, ако а, трябва да ви се окаже повече подкрепа, тя трябва да бъде финансова а, или имате предвид по-скоро по получаването на по-добри цени за вашата продукция на пазара. Благодаря. Сега искам да дам думата на експертите по две минути на всеки. Искам да коригирам цифрите имаме 80 млечни крави и 105 хектара. Средната цифра в, Аф... в Австрия е 60 крави. Вие също говорихте за здравето на животните и за пасещата. Ние имаме много високи стандарти в Австрия. Те са по-високи от средните за Европейския съюз, тъй като ние от доста време практикуваме биологично земеделие. Ние имаме структури, които са изградени в Австрия. Ние гледаме на този регламент като много добра основа, на която да стъпят биологичните ферми. Въпреки това обаче ние искаме да отидем малко по-надалече с а, това, което а, предлагаме, като използваме по-широко пасеща и прилагаме конверсията. Опитваме се а, да сме наравно с останалите държави в това отношение в Европейския съюз но кога ще е подходящия момент да се премине към 100% биологично производство. Не считам, че въпросът опира до времето. Времето ще е подходящо тогава, когато пазарът може да а, живее на базата на това, което ние произвеждаме. Благодаря ви много. Бяха поставени доста интересни въпроси, каза господин Ганерон. Ще се опитам да бъда кратък. Що се отнася до смесените стопанства, не става дума за срок, за периода. В Франция искаме да подпомагаме биофермите, които произвеждат на 100% биопродукция. Има технически, производствени условия, които обаче не позволяват на производителите да имат 100% биопроизводство. Например, ако вземем производството на мед, ако, например, няма одобрена регион за отглеждане на пчелите, като е близо до някакво предприятие, тогава нямаме друг е, избор, освен да остане смесено това при е, предприятия. Същото се отнася и за производството на биоцвекло. В е, Франция има един наступанин, който трябваше да се откаже от производството си въпреки че това е, е добавената стойност на неговото стопанство, така че въпросът е доста деликатен. Относно животновътството, има дебат в обществото. Темата е доста трудна, тъй като дори при биопроизводството има практики, които са се наложили на пазара от пазара, например кастрирането на животни на 2-3 години. Така че понякога обществото е това, което имат подобни изисквания, така че ние сме малко затруднени като производители за намирането на решения. Бях малко по-дълъг, отколкото времето, с времето, което ми отарихте. Съжалявам за това. Председателят благодаря. Давам думата на следващият експерт, госпожа Алварес. Благодаря. Имаше няколко въпроса към мен за остатъците, за отпадъците. Аз мятам, че те трябва да са нула. Казах го. Обаче забравих да кажа, че и трансгеничните култури са тук. Те са причината. Те трябва съответно да бъдат абсолютно забранени, ако искаме да имаме здравословно замеделие. При царевицата е изключително трудно да няма да няма замърсяване от конвенционалните на екологичните е, ферми. А не може само вината да хвърляме на конвенционалните селски стопани. За това вече казах защо не може. По повод на смесените земеделски стопанства сега, аз преди, преди мислех, че трябва да бъде изцяло екологично едно селско стопанство. В моята страна обаче има овцевътство. И овцете понякога пасат в екологични земеделски стопанства, друг път не, минават при съседите, защото обичат да пасат стърнища от царевица предимно и те, царевицата е понякога даже трансгенетична, не само, че не е екологична. Ако има едно до друго, едно конвенционално и екологично земеделско стопанство, то тогава как да контролираме едното, а и другото и да имат съответно различни изисквания. От тук идват измамите, искам да кажа. Границите трябва да са ясно очертани за това какво може и какво не може. И в противен случай идват а, измамите. Не знам. Не знам как точно да се случи как точно да се провеждат контролите, но си мисля, че не е пък чак толкова а, трудно, особено а, когато контролираме внос. Вносът не идва на килограм, идва на тон. Лесно е с други думи да се контролира, ако има воля. Pues hay aquí otra. Друг един въпрос тук ми зададохте, съм си записала. За семената за разсадъчния материал и преди ви казах, че в моята държава е трудно човек да си поръча сертифицирани семена, трябва да ги поискаме отвън. Не е кой знае колко трудно. Трудното е, че не отговарят на характеристиките на нашата почва и не знаем дали ще се хванат, дали ще поникнат. Затова предлагах, предлагах обмен и да може в регламента да пише ясно, че е възможно да си продаваме едни на други екологичните земеделци семена. Благодаря. Не знам, отговорих ли. Ако не, тук съм. Мога, питайте ме. Rzeczywiście то бъде спаняла презентация. Мисля, че wiele Благодаря. Благодаря на всички панелисти за чудесните презентации. Информацията, която днес чухме, ни помага да вземем подходящото решение, когато започнем конкретна работа по разписването на регламента. Всички останали въпроси, които останаха незададени, моля колегите да ги зададат в писмена форма. Господин Хойслин, имате ли нещо съвсем накратко за минута в заключение? Ja, ich э, danke allen Referenten in dieser Anhörung. Благодаря ви много. Искам да благодаря на организаторите на това полезно изслушване. Беше чудесно да може да чуем мнението на практиците. Презентациите бяха изключително полезни. Критиката беше основателна. Комисията очевидно е отишла твърде а, е, далече в предложението си. Ние не се нуждаем от подобно преразглеждане. Трябва просто да доразвием съществуващия регламент. Комисията не взе а, отношение тази сутрин, но нейната позиция ми се струва ясна. Има определени резерви относно а, това а, как тя управлява предложенията за промени. Трябва да ги преосмисли и трябва да гарантираме, че всички тези съображения на биологичните фермери ще бъдат отчетени, за да имаме нещо, което е по-устойчиво и реализуемо на практика. Считам за наложително фермерите, биопроизводителите да имат възможност да да развиват този сектор. Това не е въпрос на комисията. Ние трябва да отчетем техните желания, техния принос. Искам да благодаря на всички, които взеха участие в това изслушване. Надявам се, че тази информация ще е полезна не само за нас, но и на съвета и на комисията. Ние не се нуждаем просто от законодателство, но надежно законодателство и изпълнимо на практика законодателство. Председателят, благодаря ви много. Имаше представители на Европейската комисия в залата. Те изслушаха внимателно разискванията и надявам се, че ще намерят за полезна но това слушване. Сега преминаваме към заседанието на координаторите при закрити врата, така че онези, които няма да участват в него, моля да напуснат залата.